град Сребреница, клането от Сребреница. Това бяха 8000 момчета и мъже, които в рамките на няколко дни бяха изтребени по нечовешки начин. И това в сърцето на Европа, пред очите на целия свят. Пред очите на света в Сребреница се състоя най- е, ужасното военно престъпление, акт на геноцид, който не биваше да се случва. Това беше колективен провал на международната общност. Провал, който ни кара да се срамуваме дълбоко и днес. Свеждаме глави пред жертвите. От името на Европейския парламент поднасям нашите съболезнования на техните семейства – До ден днешен не, вси, не за всички убити се е възцарила справедливост. Нещо повече, много от тях все още не са намерили последен покой в гроб. Наш дълг е да се погрижим, да се възцари тази справедливост, която те заслужават. През 2007 година клането беше обявено най-сетне за геноцид от Европейския наказателен съд. Това беше важен момент. Още повече, че клането се състоя в регион, обявен от ООН за сигурен. И така се превърна в символ на това, че международната общност се е провали. Европейския парламент два пъти изрази своите позиции за склането в Сребреница през 2005 и 2009 година. Тогава си спомнихме за всички жертви на военните престъпления в бивша Югославия. Днес, 20 години по-късно, подновяваме ангажимента си. Няма да забравим Сребреница. Защото помирение не може да има без памет. Помирение може да има само тогава, когато болката и причиненото страдание получат признание. Популистката риторика беше унази, която проправи пътя на етническите чистки. Спомнете си мултиетническите и мултирелигиозни корени на Балкана – които бяха отрязани с цел да се прекроят границите. Решително се противопоставяме на всички онези, които се стараят да събудят старите демони и отново да подпалят огъня. Затова, дами и господа, е много важно да се извършват възпоменателни тържества, за да си спомним и да осъзнаваме, че разрушителните сили винаги са на лице. Помолих заместник председателя на Европейския парламент да представлява нашия парламент на 11 юли в Сребреница на възпоменателното тържество. Нашият парламент винаги е настоявал за европейска перспектива на Западните Балкани. За сигурно и стабилно съседство, което е в наш интерес. Ние ще се изправим срещу всички, които са против върховенското на закона и мира. Уважаеми дами и господа, моля ви, изправете се за едноминутно мълчание в памет на жертвите от Сребреница. Благодаря. И така, уважаеми